3 юни 2015 година. Аз ви съобщих, че предадах на Комисията по економически въпроси предложение за промяна на директивата за ДДС по инициатива на господин Ричард Суби по силата на член 146 алинея 2. Комисията ЕКОН предлага да не продължиме е, да